Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. И сега преминаваме към обясняването на вод. Моля на всички членове на парламента, които не искат да участват в дебата, да напуснат пленарна зала. Ви информо di aver ricevuto numerose richieste di... Получих много голям брой искания за обясняване на вота. Но заседанието ни може да продължи най-късно до 14 часа 45 минути, за да могат служителите да подготвят залата за заседанието, което започва в 15 часа. Останалите обяснения на вода могат да бъдат представени в писмен вид или да останат за утре. Започваме с доклада Мойса. Моля ви за тишина. Моля колегите, които не се интересуват от дебата, да напуснат пленарната зала. Думата има господин Полчък за една минута. Господин председател, аз съм убедена, че гласа ми няма да бъде чут от всички, но все пак ще се изкажа. Радвам се на сближаването ни с Република Молдова. Подкрепях го още когато бях член на групата за, за приятелство между